Right, could everybody take their seats? We've given you a, uh, a little bit of time. Добър ден! Малко като че ли ни е трудно да свикнем с работния режим. На първо място, честита нова година на всички. Първата точка в дневния ред е приемане на дневния ред. Има ли забележки? Няма. Следващата точка. Одобрение на протокола на съданието от 3 и 4 май, 14 юни, 21 и 22 юни, 4 и 5 октомври, 8 и 9 ноември. Всички през 2010 година има ли забележки към протоколите? Няма забележки, приемат се. Сега преминаваме към същината на нашата работа, именно публично изслушване относно новаторското финансиране на световно и европейско равнище. Ще чуем изказване, основно изказване от комисаря Шемета. След това е, ще чуем експерти и после изслушване. И тъй като без друго Малко закъсняваме. Веднага давам думата на комисаря Шемета. Той беше тук не чак толкова отдавна и сме много благодарни за присъствието. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да честитя новата година на всички унези, с които не съм се виждал до сега. Госпожи и господа депутати, искам да благодаря Комисията по економически въпроси, особено на госпожи поздравихте Шаран Болс и госпожа Подимата за това, че организирате това изслушване. Миналата година, след обстойно проучване, комисията започна дебат по използването на съвремени е, средства за финансиране, борба срещу климатични е, изследвания и борба срещу е, финансовите проблеми. Беше подготвен работен документ, който да... Анализа показва, че за някои от инструментите инструмент за, по, до, за повишаване на, финансовата, на финансовите пазари могат да дадат резултат. Днес ще се спра върху три въпроса, повдигнати по време на дискусия на доклад на госпожа Подимата данъчно облагане, въглеродно данъчно облагане, европейски облигации. Ще започна с финансиране и данъчно облагане. В тази област целта на комисията е както следва. Първо да се осигури така че финансовия сектор да дава своя принос към обществените финанси. Второ, да допълни регулирането на финансовия сектор и да се коригира поведението в интерес на обществото, без да се подкопава конкурентоспособността. Освен това, да не се създават нови пречки пред единния пазар под формата на твърде големи различия в данъчното облагане. Комисията приема двустепенен подход към данъчното облагане в финансовия сектор. Той е изложен в съобщението през 2010 година данък върху, данъж, върху финансовите дейности се, се очертава като обещаващ подход. Финансовия сектор ще бъде облаган по справедлив начин и ще дава необходими приходи. Освен това, осигурява по-добра способност на финансовите пазари, като облага с, данък премиите и прекалено високите заплати. По този начин да се предотвратят твърде големите рискове. Според много експерти и учени това е разумен подход. Преценките за очакваните приходи трябва да се приемат с предпазливо. Но можем да очакваме приходи от 25 милиарда евро. Нашият анализ показва също така, че вероятността от това тежестта да падне върху потребителите ще бъде много по-ниска и че всъщност финансовия сектор е този, който ще понесе основната тежест. Що се отнася до опасността за конкурентоспособността на финансовите институции, комисията ще трябва да анализира потенциалното въздействие на този данък, за да сме сигурни, че ползата от е, евентуалните данъци ще бъде по-голяма от цената. Предварителните анализи сочат, че опасността за конкурентоспособността е по-ниска при този данък в сравнение с е, данъка върху финансовите е, транзакции. На глобално ниво комисията смята, че трябва да се, проучи, да се проучи повече въпроса за данъци върху финансовите транзакции. Ние ще продължим работа и в рамките на Г20, за да се постигне споразумение с международните партньори. Аз повдигнах този въпрос пред Министерство на финансите на САЩ през декември. Установих, че американските партньори са готови да водят дискусии, след като видят резултатите от оценката върху въздействието. Като имаме предвид високите приходи от а, това данъчно облагане, ако бъде приложено на глобално ниво на, с, при 0,1% се очакват сериозни приходи. Ако бъдат включени дериватите, приходите ще бъдат още по-високи, макар че не е много сигурни. През 2011 година комисията ще подготви оценка на въздействието на новите регламенти, банките налози и дана... банковите налози и данъци. Докъде сме стигнали с оценката на въздействието? Моите служби започнаха проучване върху финансовия сектор и е, емпиричните проучвания. Тези резултати би трябвало да бъдат основа за оценката на потенциалните реакции на пазара към данъчното облагане. Работата с различни външни институции, като Банката за международни плащания, Европейска централна банка, регулаторите на финансовите пазари и външни учени бях са предприяти те ще дадат възможност да съберат данни и да видим как да моделираме по най-добър начин подхода. На вътрешно ниво работата по потенциалните модели, за да се оцени влиянието на данъците върху финансовия сектор, върху растежа и поемането на риска са в процес на осъществяване. За по-добра оценка различните служби на комисията работят в тясно взаимодействие. Що се отнася до анализът на различните варианти, оценката ще разгледа варианта за данък върху финансовите операции на ниво Европейски съюз и ще е, анализира опасностите от изнасяне на дейността. Същото въжи и за данъка върху финансовите дейности. Разбира се, ще обсъдим и основния сценарий, който е много важен в този конкретен случай, тъй като финансовият сектор е обект на много е, дейности, свързани с е, регулирането. Цялата тази дейност ще бъде здрава основа за предприемане на политически решения за данъчното облагане на финансовия сектор. Сега ще продължа към следващата, към следващия въпрос е, данъчното облагане на въглерода. Приветствам вашата подкрепа за директива за енергийно облагане, в който са изложени критериите за данъчно облагане. Ревизията за а, Енергийната директива има за цел да изгради нова рамка за данъчно облагане извън системата за търговия с и Второ, да се рационализират съществуващите данъци върху енергетиката, като се свързват с енергийното съдържание, за да се избегне изкривяването между различните енергийни сили. Както знаете, комисията сега дооформя оценката на въздействието и за да през... ще представим официално предложение и се надяваме да проведем дискусии с държавите членки по тези важни въпроси. Аз виждам економическа възможност в ревизията на данъците, на зелените данъци, тъй като те ще дадат възможност за нов растеж държавите членки ще имат основа за преструктуриране на данъчната система, така че да повишат растежа и да съдат повече работни места. Приходите от екологичните данъци могат да способстват и за, и за избягване на данъците върху работната сила. Е, разбирам, че в економическата комисия е, вие обсъждате тези въпроси. Свободното, безплатното предоставяне на квоти и, и достъп до международни кредити са мерките, които в момента са приети, за да не се допусне въглеродно изтичане. През 2010 година комисията представи съобщение, в което стига до заключението, че тези мерки са достатъчни в сегашната ситуация. Независимо от това ще продължим да следим опасността от въглеродно изтичане и ще видим дали вносът може да бъде включен. Докладът на госпожа Подимата също споменава идеята за а, варианта на данък добавена стойност в областта на а, въглерода. Комисията не обсъжда допълнително този подход, тъй като той ще бъде свързан с допъл... сериозни разходи за фирмите. Освен това, данък от типа ДДС има и други недостатъци. Тежестта ще падне изцяло върху крайните потребители. Това няма да доведе до желаните поведенчески промени. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, сега ще кажа няколко думи за еврооблигациите. Най-напред по терминологията. Председателят Баросо говори за еврооблигациите, за проекта за еврооблигациите. Бюджетният преглед – говори за това, че те ще бъдат издавани от частни субекти за големи инфраструктурни проекти. Европейските средства могат да се използват в подкрепа на финансирането с, от частни е, субекти. Други финансови институции, частен капитал и инвеститори също ще се включат. Бих обаче искам да кажа някои думи за еврооблигациите като инструмент е, който се основава на обединяване на, суверен, на държавния дълг. Поддържащите на тази идея подчертават някои интересни характеристики, които обаче повдигат допълнителни въпроси в момента. Не е дошъл момента да водим разисквания по тези въпроси. За момента Европейския съюз е създал инструмент за финансова стабилност и механизъм за финансова стабилност, който които дават възможност да се дават кредити на държави членки на еврозоната. В съответствие с заключенията през декември, работата по постоянен механизъм работ... Е, се осъществява в момента и ще стане възоснова на, на е, известни промени в договора. Аз се радвам, че свой този дебат за новаторски форми на финансиране. Тези дебати ще ни дадат възможност да, да, да излезам с нови идеи. Надявам се да проведем ползотворна дискусия. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за тази стегнатост успяхме да наваксаме малко с закъснението. Госпожа Подимата поиска думата. Благодаря много, Шарен. Благодаря, господин комисар. Искам да пожелая на всички прекрасна нова година. А сега ще премина на гръцки, ако ми позволите ερωτήματα με τη σειρά που τοποθετηθήκατε κι εσείς, πρώτα απ' όλα σε σχέση με, την, με το πρώτο κεφάλαιο της εξέτασης. Бих искала да задам няколко въпроса по реда на темите, така както вие ги изредихте. Първо, финансовата дейност и е, след това еврооблигациите. Първо, е, данъка за финансова дейност. Напълно съм съгласна. Мисля, че повечето от членове е, на нашата комисия са съгласни и с споменатите от вас цели. Вие казахте, че искате такива мерки и споменахте няколко области. Три области по-конкретно, в които финансовата Финансовият отрасъл може да допринесе. Говорихте също така и за това, че това облагане трябва да се допълва от новия вид финансов надзор. Споменахте и двойния дивиденд, който се извлича от данъчното облагане на финансовата дейност. който трябва да се ради без да се е, промени конкурентоспособността на е, Европа е, в отрицателна посока. И казахте, че данъчното облагане на финансовата, финансовия отрасъл е важен, важно за по-доброто финансово регулиране. този е, тип данъчно облагане на печалбите в финансовия отрасъл е въпрос, който в момента комисията разглежда. И комисията все още не е направила предложения. Казахте, че първите предложения ще дойдат през март тази година. А сега казвате, че искате да наложите данък върху финансовата дейност, т.е. върху печалбите на финансовия отрасъл. Това обаче не отговаря на втория критерий. И тук стигаме до следния въпрос – как можем да работим ефективно в Европейския съюз и как можем да играем роля, важна роля в целия свят, е, например в рамките на Г-20. Та това е въпросът ми. и двойния дивиденд и как може да се налага данъци върху финансовият отрасъл, така че да се постигне по-добро регулиране. Оставаме с впечатлението, че вече сте стигнали до решение за това какъв би бил най-добрия метод, без да изчаквате оценката на въздействието. Още нещо. Данъка за въглеродния двуокис. Съгласни сме с вашите критерии. Съгласни сме, че съответните директиви е, за данъчното облагане в областта на енергията трябва да се преработят във връзка с този критерий. Сега нека да кажа нещо и за еврооблигациите. като механизъм, като инструмент за политиката на развитие, т.е. като част от важни инфраструктурни проекти. В много европейски столици напоследък се говори за тези еврооблигации, като начин да се обединят държавните дългове. Вие казвате, че не сега е момента да се обсъжда този въпрос, но според мен точно сега е момента за това. И са публикувани статии по този въпрос. Например, е, господин Юнкер е, и господин Монти публикуваха статия в Financial Times наскоро по тази тема. Може би не сте съгласни с а, е, тяхната позиция, но трябва да се съгласите, че когато има такава криза като сегашната в Европейския съюз, и когато решението още не е намерено, е странно да се твърди, че е, не можем дори да разгледаме възможността за такова решение. И затова Нека да ви припомня, че през декември бе взето решение Европейската комисия да направи по-продробно проучване на възможността за използване на еврооблигации, за да се контролира част от държавния дълг и това да е част от европейската реакция, част от а, начина да убедим пазарите, че можем да надмогнем тази криза. Председателката, благодаря много, тъй като Ани е докладчик по тази тема. Мисля, че е съвсем подходящо бе това, че и дадох повече време. И сега ще дам думата на комисаря за отговори. Също така Свен Гиголц и Вигула е, са в моя списък. Има ли други желащи? Да, очаквах, че ще има други желащи да се изкажат. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Благодаря за тези въпроси е, и аз също искам да използвам тази възможност да ви е, пожелая лично е, честита нова година и много успехи през тази година. Надявам се, че ще е успешна, защото имаме много работа. Сега по вашите въпроси. Първо за коментарите за данъка върху финансовата дейност. Знаете, че в документа, който ние изготвихме, в който анализирахме данъка върху финансовите операции и, данъка върху финансовата дейност като възможности, разгледахме различни опции за тези данъци, а, а, дали да се. А, дали и как точно да се прилагат те, каква да е данъчната основа. А, по отношение на данъка за финансовата дейност, анализирахме три различни възможности. Независимо от това как ще се конструира този данък, данъка върху финансовата дейност, може да имаме е, възможност да се занимаем и с още една важна цел в нашата работа. Защото може да използваме е, като основа рисковите дейности на дадени финансови институции, т.е. да се занимаем с рисковото поведение на финансовите институции и по този начин да постигнем нещо и по втората важна цел, която вие споменахте. На този етап все още не е ясно точно как ще изглежда този данък – Ясно е, че трябва да се направи пълна оценка на въздействието и, както споменах в водните си думи, комисията работи сериозно по тази оценка. Що се отнася до позиционирането, нещо, което вие споменахте, аз много внимателно разгледах вашия проект доклад – и и е все пак вашия доклад е изготвен без да има оценка на въздействието, а насърчава парламента да подходи по съвсем конкретен начин. Комисията, от друга страна, в своето съобщение е, е, използва анализи, които вече са били на лице през октомври 2010 година и е, на базата на тези анализи избира посока, в която да се движи, без с това да изключва възможността за по-нататъчно подробно оценяване на въздействието. И както ви казах, такава оценка се провежда, анализираме различните варианти, включително и варианта за европейски финансов данък. Така че, когато вземем решенията, ще вземем предвид и оценката на въздействието. Така че ви предлагам да изчакаме, да видим какви ще са резултатите и тогава да говорим отново. За еврооблигациите. много важно е тук да се прави разлика между проектните облигации, за които е, Европейската комисия е поела сериозен ангажимент и ще излезе скоро с предложение за това как точно да се въведат те. И що се отнася до еврооблигациите, трябва да се има предвид, че това не е в сферата на моите компетенции, а в компетенциите на комисаря Оли Рен. Но на този етап комисията не предвижда оценка за целесообразност за еврооблигациите, а работи по-скоро върху съобхватната реакция срещу кризата. Благодаря, председателката. Имаме 4 минути и 9 желащи да се изкажат, но се надявам, че е, ще можем да наваксаме малко с времето малко по-късно. Все пак за изказващите се е, имате само една минута, чувате имената на изказващите се. И така, мисля, че избрах имената на всички. Да, Илаеш, да, споменах господин Букрус, да. Свен, Силви, Удо и Оли, преди да дам думата на господин комисаря. Моля ви, Придържайте се към една минута. Да, добре. След коледната вакансия аз се надявах, че дискусията а, по финансовите операции и данъка върху тях ще, а, ще се проведат. А във връзка, например, с Тунис, Алжир и а, други държави, които в момента са, очакват от нас сериозно да се справим с това, което сме обещали да направим. Обаче, изглежда, коледата не е повлияла особено много върху мисленето на комисията, но се радваме, а, че оценката а, е а, в ход и тя ще стане. И така опцията не е само а, да се е, направи, е, изгради начина за данъците, но след това да служи за аршин на обема, на размера, който ще се използва. И това е много важно по отношение на разходите, защото външните разходи за останалата част на економиката са изключително важни, значи те трябва да са също толкова важни и за финансовия банковия сектор. И също така привез чувстваме облагането а, по а, въглеродния двуокис. Това знаем, че е популярен а, като идея данък и се надявам да продължим работата си с Оли Рен и да имаме изслушване отново. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за работата, която вършите. С голям кораж искам да ви насърча да правите още повече кораж. Съвсем откровенно има нещо, което малко ме притеснява във вашите думи. Комисията има монопол върху инициативата. За инициатива човек трябва да бъде малко преди съвета. Ако ви зададем въпроса за това, което правите, вие се обръщате към съвета. Така че по еврооблигациите и рефинансирането на дълга, вие правилно направихте разликата а самата като докладчик по пакета за економическото управление, аз включих текст за, за санкциите по следната причина. Този дебат трябва да се проведе в Европейския парламент и не само навън. Много е интересно, че всички вестници говорят, председателя на Еврогрупата говори пред Financial Times и единственото място, в което не се работи е Европейския парламент и аз разчитам на вас в Европейската комисия максимално да зададете въпроса. И всъщност това не е а по-скоро покана да бъдете така в предни традиции и да проявявате повече активност. Удо има думата. Благодаря. Господин комисар, има една точка, която не мога да разбера по отношение на данъка върху финансовите операции и върху финансовите дейности. Не знам вие как напредвате по отношение на оценката на въздействието, защото ам, вие самия казахте, че една от основните точки по финансовите дейности е облагането на заплатите, надниците и допълнителните възнаграждения, докато а, а, данъка върху финансовите операции означава, а, че ще се облагат а, онези, които работят с а, високочастотното а, търгуване в а, финансовите пазари. Всъщност това са хора, които имат свои клиенти които предоставят потребителски кредити и в същото време малките и средни предприятия ще се задъхват. Ако ще облагате хората, които създават а, материални неща, може би ще се дестабилизира пазара. Бихте ли ни казали защо а, се е наложило ето така да се разделят нещата, защото аз не успях да разбера логическата линия. Да, благодаря. А, Оли Шмидт, да, благодаря, господин комисар. Какви са целите всъщност за това данъчно облагане или по-точно тази система? Дали това ще бъде устойчиво, или пък ще стане въпрос само за а, въглеродния данък. Той би трябвало да доведе до намаляване на въглеродните емисии, но като че ли има и други начини. А, лакмуса, по какво ще познаем ние кое е положителният ефект и доколко е, е голям този положителен ефект. вие, например, коя от всичките тези мерки бихте предпочели сам, самия вие да се използват? Просто, просто, нали, знаем комисията като цяло какво казва, но аз искам да чуя вие какво смятате. Дали данъка върху финансовите операции, дали данъка върху финансовите дейности, дали въглеродния данък. Просто е интересно да чуем вашето мнение. Благодаря ви. Okay, so probably I will start with uh, може би да започна с последния въпрос. На първо място Искам да кажа, че данъчното облагане в финансовия сектор и въглеродния данък са две различни неща в две различни сфери и преследват различни а, резултати. Що се отнася до а, въглеродния данък, това, което ние искаме е а, да а, стимулираме реструктурирането, преструктурирането на онези а, сектори в производството, които не са достатъчно енергийно ефективни, за да се превърнат в много, а, достатъчно много енергийно ефективни. Това ще помогне, разбира се, на пазара. И така става въпрос за преструктуриране, за създаване на стимули а, за енергийна ефективност, по-скоро за повишаване степента на енергийната ефективност. И ако има възможност да се прилагат, разбира се, и пазарни а, инструменти, това ще е още по-добре. Ето защо ние работим в тази насока. Скоро ще излезем с конкретно финализирано предложение. Що се отнася до данъчното облагане на финансовия сектор? За мен, за мен лично въпрос е свършено ясен. От данъчна гледна точка. Всички ние знаем, че финансовия сектор е в голямата си част изключен от облагане с ДДС. Така че една от мерките, които ще предложим, ще компенсират е, тази така доста голяма пропаст или тази голяма празнота по-скоро в данъчното облагане между всички останали и финансовия сектор. На общоевропейско ниво, разбира се, бихме предпочели като решение да се въведе данък върху финансовите дейности. И ние в нашето съобщение ще го покажем. Но преди да се вземе крайното, окончателното решение, ние предлагаме а, конкретни законодателни а, текстове с различни елементи и компоненти, а, включително и а, данъка върху финансовите операции едно от австрийските изследвания, които предполагам ще разисквате по-късно днес, гледайки дневния ред, а се така издига поредица от сериозни въпроси. Например, а, преместването на мястото, където се провеждат тези финансови транзакции или операции и така нататък. Финансовите институции също са един а, сериозен въ... проблем, който изисква много и то комплексна работа, което се прави в момента от а, моята служба, е, за да се изработат съвсем конкретни и прецизни предложения в тази сфера. Що се отнася? а, до това дали да сме в авангарда или в ариергарда, така би го казал, по отношение на данъчните въпроси мога да кажа, че Повечето основни документи, публикувани от комисията, включват разпоредби, които касаят данъчната материя. И ние всъщност се движим, и то доста бързо, напред в сферата на данъчното облагане. Разбира се, основният въпрос тук е, че решенията за данъчното облагане не могат е, да бъдат е, а, опростени или пък а, е, недобри като текстове, неиздържани като формулировки, защото те касаят милиони и милиона хора, тяхното добруване. Ето защо много концентрирано, но и много внимателно се подхожда. Ние в комисията обаче успяваме да постигнем една много добра скорост на напредък в тази сфера. Мисля, че това е накратко, което исках да кажа като отговор. А, да, на въпроса на господин Булманс. Бихте ли повторили въпроса си, извинявайте? Моята загриженост е по отношение на данъка върху финансовите операции и данъка върху финансовите дейности. Защото казахте, че ще се вземат предвид и възнагражденията и заплатите. Не знам обаче това дали ще бъде а, плюс или минус, защото средния бизнес може би ня, ще му се увеличи тежестта, т.е. ще има повече трудности, отколкото а, за, за останалите а, нива на бизнеса. Нещо не ми се вижда, че всички тези предложения са еднакво логични. Аз исках да разбера кое е по-логично от общностна, съюзна гледна точка. Това исках да чуя. Да, що се отнася до двата вида данъци, Както казах, данъка за финансовите дейности е всъщност един вид данък, който е пряко свързан с ДДС и по този начин ще се премахне тази несправедливост много от финансовите дейности да не са облагани с ДДС, което не въжи за нито един друг сектор в економиката. Разбира се, че а, налагането на такъв данък няма да бъде прехвърлен директно върху потребителите. А всъщност това е и предизвикателството, с което ние трябва да се справим. Ние търсим всички възможни решения. Що се отнася до данъка за финансовите операции? А литературата и научните изследвания не дават ясен извод по отношение на това дали а, прилагането на тези данъци ще намали нестабилността на финансовите пазари. Някои а, изследвания казват, че ще намали а, тази нестабилност, други а, казват, че ще увеличи, така че ние продължаваме с анализа, за да можем а, да направим оценка на въздействието много по-детайлно и на по-широка основа. В момента Нашият анализ показва, че е много по-лесно да се прехвърли а, а, този данък върху потребителите, защото много от играчите на финансовите пазари могат да включат доста лесно в сметката на финансовите институции и този допълнителен данък. Ето защо ние искаме така да конструираме данъка, че той да не бъде в ущърп на потребителите. Първанш има думата. А ако не са въпроси, то е изявления. Не, въпроси. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, когато чета вашия ресор, вие отговаряте за данъчното облагане. Не знам дали отговаряте и за оценката на въздействието. Ето защо искам да попитам какво казахте на комисията, когато се обсъди реформата на пакта за стабилност. Поискахте ли оценка на въздействието? всеки път, когато се предлага мярка, трябва да се направи оценка на въздействието. И какви, за да се види какви въздей, какъв ефект ще има пакта за растеж. Така че дали то, тази оценка на въздействието влиза в вашите компетенции. Като имам, вие ни казвате, че не е реалистично това да се направи. Аз не разбирам защо едно проучване на въздействието може да се направи след зададен въпрос. След новаторското финансиране Ирландия не, иска, не изисква ли от нас да повдигне въпроса за хармонизирането на данъчната основа за предприятията? Данота има думата. Надявам се, че въпросите ми ще бъдат по-лесни. Имам два кратки въпроса. Първият е свързан с, с, справедлив... с справедли... аспекта справедливост на данъчното облагане. Има идеи за данъчно облагане върху фирми, които не принадлежат към финансовия сектор. Също така има и дейности, в които финансови сектор изобщо не е замесен. Бихте ли изключили някои финансови дейности и операции от данъчното облагане? Вторият ми въпрос. Сега много се говори за еврооблигации, много сериозни институции, много сериозни личности участват в този дебат. Някои казват, че това е възможно, в рамките на договора, други казват, че това не е така. Комисията знае ли дали идеята за еврооблигации е осъществима в рамките на съществуващата нормативна уредба? Благодаря, госпожо комисар. Аз не мисля, че ви отговорихте на въпроса на колежката от Гърция. Вие казахте, че не е дошъл момента за дебата. Аз мисля, че това не е така. А вие казахте, че еврооблигациите са в резора на господин Оли Рен, но вие работите в една колегия. А, докато се отправят критики за антиевропейски дейности, тогава когато отношението е против еврооблигациите, преди да чакаме следващото съобщение на комисията или следващата зелена книга, водеща до бяла книга, не може да се приеме документ, който да се очертават възможни области за надействие и възможни дебати. Например, въпроса за финансовите обежища. Този въпрос не е решен. Люксембург, разбира се, няма нищо общо. Не, не остават ли няколко данъчни обежища, които си правят каквото искат? Господин комисар, един съвсем кратък въпрос, косвено свързан с темата, която обсъждаме. Какво възнамерявате да предприемете по отношение на общата а, на общата основа за корпоративен данък? Благодаря. Предвид на недостатъчното време ще кажа две, направя две, два кратки коментара. Уважаваният от мен комисар каза, че е, иска да бъде прият данък, който да не се прехвърля върху потребителите, аз имам своите съмнения дали това може да стане. Според а, литературата такъв данък не съществува. Разбира се, дяволът е в подробностите и дяволът тук се нарича изкривяване. Ако предвидим твърде много освобождавания, ще има твърде много изкривявания. Едва ли към това се стремите. Въпросът ми е дали идеята за данък върху финансовите дейности е свързана само с финансовите институции или финансовите дейности на всички корпоративни субекти. Тук има една сива зона и ако искаме да избегнем твърде много изкривявания, нека да видим финансовите дейности и на нефинансовите институции. Моля за вашия коментар. Господин комисар, кратък отговор. Ще се опитам да бъда много кратък. Имаше няколко въпроса. Мога да съобщя, че ние ще излезем с предложение за of preparation and uh, very soon uh, you will за общата данъчна основа за корпоративен данък. Що се отнася до оценката на въздействието, госпожа Берес и други повдигнаха този въпрос. Вярно е, че данъчното облагане и знам, че по, по време на предишния мандат – е, госпожа Берес беше председател на тази комисия и знаете колко е сложен въпрос за данъчното облагане. Той изисква обстойна оценка на въздействието. Ние трябва да направим е, оценка на това как е, различните основи биха повлияли върху различните участници на пазара, различните групи граждани и така нататък не можем да вземем решение с затворени очи. Аз мисля, че съвсем нормално това, че ние осъществяваме обстоен, обстойна оценка на въздействието и аз ще направя всичко възможно да се разработи една първоначална политическа ориентация. Това не означава, че оценката на въздействието няма да посочи какъв подход би трябвало да приемем в бъдеще. Що се отнася до е, справедливостта и данъчното облагане в финансовия сектор, когато се правят конкретни предложения, ние ще трябва да е, разискваме този въпрос. Днес е много трудно да предвидим кого ще трябва да освободим в интерес на справедливостта. Ако обаче видим, че възниква проблем, ние ще предложим решения за да се предотврати по-нататъчно изостряне на въпроса. Що се отнася до данъчните обежища, аз мисля, че ние вече сме постиг... постигнахме сериозен напредък през декември. Съветът постигна политическо споразумение за взаимна помощ и административно сътрудничество по данъчни въпроси. И аз мисля, че това е един елемент от пакета за доброто управление. Сега работим с унгарското председателство по останалите елементи на пакета, директивата за спестяванията, споразумения с трети страни. И аз мисля, че унгарското председателство проявява не по-малка амбициозност от Белгийското председателство и ще успеем да постигнем значителен напредък в тази област. Що се отнася до еврооблигациите, разбира се, никой не може да забрани дискусията по тези въпроси. Днес ще продължите дискусията на експертно равнище и разбира се, комисията ще се съобрази с резултатите от а, дискусиите в парламента. Господин Бокруш, повдигна въпроса за изкривяването. Винаги има баланс и компромис между несложността на данъка и освобождаването. Определено ще трябва да се занимаем с този въпрос, когато работим върху, финанс... върху данъчното облагане и финансовите дейности. Веднага преминаваме към следващата част. Ще чуем експерти. Много съжалявам, че се забавихме. Ще чуем Штефан Шулмайстър, Австрийски институт по економически изследвания, за данъчни инструменти, Жак Лекашо за въглеродния данък и Винченцо Виско за неданъчни инструменти. Господин комисар, искате ли да кажете нещо? Искам да се извиня за това, че няма да мога да участвам в тази дискусия. Имам други ангажименти. Но моите колеги а, са тук, те са специалисти и са с готовност участват в дискусията. Благодаря ви за чудесните въпроси. И още един път, честита нова година. И така. Стефан има думата. Благодаря, госпожа председател, дами и господа. Нека първо да ви благодаря complemented by some graphs. Първо, искам да представя няколко становища, които а, виждате на екрана. Пред, а, становище едно. Виждате а, а, е графиката. Идеята е че връзката между общи размер на финансовите операции може да се съпостави с световния брутен вътрешен продукт. Миналата година близо 90 пъти е била разликата. Финансовите операции са били а, с, близо 80, а, 90 пъти повече от световния брутен вътрешен продукт. А, и миналата година а, обема на търговията е бил с около 30% по-висок, отколкото 3 години по-рано. Следващият слайд, моля. Второто становище е то е следното. Бързите ускоряването на търговията дестабилизира цените на стоките, ам, лихвите и цените на акциите. И виждате е, какво се случва с е, обменния курс на еврото. Е, Между 2004 и 2008 година има отвояване на курса на еврото нещо, което се дължи на средносрочните е, тенденции, които систематично се свръхексплуатират от е, компютризираните системи е, за търговия с валута. Следващия слайд виждате, че за в периодите от 5 минути е, има е, един и същи е, обменен курс, но в по-дългосрочен план нещата стоят различно. Е, когато говорим за много бързи сделки, е, именно от това зависи този огромен обем. Добър пример тук е цената на петрола, която се увеличи от 60 на близо 150 долара само за няколко месеца. Всичко е, това се дължеше именно на факта, че, че краткосрочните тенденции бяха усилени от спекулациите на пазара на деривати. На пазара на акциите а, е, виждаме а, е, тенденция а, е, а, тип а, бик и тенденция тип мечка. И The most characteristic feature of modern asset markets, please the next uh, uh, slide. Следващият слайд, моля. Сега идвам до предложение номер 3 че прекалено бързото а, увеличаване на цената стимулира от една страна увеличаване на скоростта на транзакциите и в същото време създава повече, ам, повече пречки. На четвърто място – Развитието на финансовата криза беше в основата си предизвикана от това. А именно това твърде бързо увеличаване, драстично увеличаване. Създадоха се три вида богатства. А, богатството на борсата, а на домакинствата и на, на стоките поради което се повишиха цените а, драстично, това за което говорим прекалено бързото и стръмно увеличаване на цените и на стоките и на жилищата. След това на пазара а, на а, слоповете а, за кредит а, нещата също се промениха. Преди една година, ако вземем пример Гърция, между 6 и 6,5% се движеше в а, а, Гърция м, лихвата. И съвсем за кратък период от време се увеличи на 12% през май. Това е а, всъщност момента, в който се наложи да бъде а, спасявана економиката и финансовата система на Гърция. Сега нямаме време, за съжаление, но бих могъл да ви обясна какво, а, колко всъщност печеливш е този вид бизнес, а за да го пропуснат а, съответните институции, да го а, оставят без а, облагане. Предложение 5 а, данък а, върху, а, данъч, а, върху финансовите транзакции, който да бъде малък. Ако е малък, това означава, че няма да а, стимулира а, а, прекаленото стръмно и драстично повишаване, а ще стимулира хеджирането, изобщо държането на съответните облигации за по-дълъг период от време. Ако става въпрос за 10 000 евро, да кажем, ще платите данък върху финансовата транзакция само 2 евро. Още 2 минути, ако може. И данъка върху финансовите транзакции или операции ще предизвика всъщност увеличаване периода на държане на съответните ценни книжа от техните държатели. Това би довело до съществено о, съществена промяна в участието на главните играчи, така да се каже, в финансовия свят, които биха участвали повече в стабилизирането на финансовите пазари, когато започне да се усеща дисбаланс. Това обаче не означава, че трябва да се, че е възможно да си мислим, че можем да разделим по някакъв принцип онези банки, които а, правят дадени транзакции с цел стабилизиране на пазара и тези, които а, ги правят а, с, спекулативни цели. за една година, както пише в осмо предложение, може да се увеличи с 30% приходът към бюджета на Европейския съюз. Последното предложение, номер 10, е като цяло данъка върху финансовите транзакции ще бъде всъщност първият в, в, в е, съюзен мащаб, който, който ще свърши добра работа. Благодаря. Благодаря. И аз ще се постарая да бъда кратък. Изхождам от една консултация същата като тази, която спомена председателя Барозо, а именно, че целите в областта на намаляването на въглеродната на въглеродноемкостта на економическата дейност в Европа не, са, не се изпълняват и кризата по никакъв начин не помогна. Въпреки, че емисиите спаднаха. Инструментите, които се използват, не са достатъчни. Ето защо искам да отправя няколко предложения. Първо, енергийните данъци в Европа не само не се, повиши, не се повишиха, но изпаднаха, което противоречи на целите, които бяха декларирани. Второ, въглеродния пазар – в определена степен дава възможност да се фиксира въглеродна цена за индустриалната дейност, но обхваща само 40% от замърсяващите производства. Цената на въглерода, която съществува на пазара, е твърде ниска и твърде колеблива, е, за да доведе до достатъчен е, с достатъчно, премина, с достатъчна реориентация към ниско въглеродна дейност. Ценовите сигнали не са адекватни по отношение на крайния потребител. Връщам се на това, което каза и комисаря за ефекта върху крайния потребител. Предложението се състои в това да се постави акцент върху факта, че нещата трябва да се усъвършенстват в две посоки. Разбира се, въглеродния пазар съществува и би било жалко да не използваме неговото съществуване. Това може да стане като се повиши цената на въглерода, т.е. като се намали броят на квотите на пазара. Второ, Разглеждат на директивата върху енергийните данъци ще даде възможност да се предприеме стъпка в добрата посока. Констатираме в момента, че увеличаването на въглеродните емисии е, идва предимно от транспорта и то шосейния транспорт, транспорт на пътници и товари. Очевидно е, че цените на енергийните носители в момента не е достатъчно висока. Е, искам да подчертая, че усилията, които се правят в областта на нормите за превозните средства са добра посока, но не решават проблемите. И констатираме, че производителите на превозни средства – успява да намалят емисиите, като намаляват количеството гориво за километър. В резултат цената на километър спада. Това не, не изпраща правилния сигнал. И тъй като не, не води до намаляване на емисиите. Сега стигам до едно малко по-амбициозно предложение, което ще обоснова. Първо, желателно е да се създаде данъчен, въглероден данък. По една проста причина да се изпрати на крайния потребител и ясен последователен сигнал. В момента проблемът е, че стоките, които се предлагат на пазара, са предмет на въглероден данък. Това е, стига се до въглеродно изтичане, т.е. изнасяне на производството, но това не е, е единствения проблем. Има и друг проблем. Изкривява се конкуренцията между стоките, които се произвеждат в Европейския съюз и стоките, които се внасят, е, които е, не подлежат на никакъв въглероден данък. Е, този въглероден данък, според мен, е въпрос, който следва да се проучи и можем да обсъдим, би трябвало да осъдим различни варианти. Облагане на вноса, на облагане на вътрешно произведените стоки. Това са все варианти, които съответстват на, на съществуващите норми и правила. И не би трябвало да има сериозен проблем. Последният въпрос е свързан с по-дългосрочните цели. Комисарят ни напомни, че е необходимо да се постигне баланс между данъчното облагане, то да се постигне балансираност за данъчното облагане, с оглед на дейностите, които искаме да обезкуражим и, всъщност така, и, и също така да насърчим определени производства. Това е известният принцип на двойния дивиденд. Що се отнася до въглеродния данък, е много жалко, че Европейската комисия не проучва сериозно предложението за общо данъчно облагане върху въглерода от типа на ДДС. Комисарият ни каза, че става дума за нещо изключително сложно, което ще доведе до сериозна тежа за предприятията. Мисля, че това е преувеличение. Не е по-сложно от всички останали форми на данъчно облагане. Много предприятия сега правят въглеродни отчети, въглерод, водещо въглеродно счетоводство мисля, че това просто ще се засилва в бъдеще. Още един път от гледна точка на последователността на сигналите, свързани с цените, ми се струва, че това е посоката, в която трябва да се насочим за да приемем нещо, което е неутрално гледна точка на вноса и на износа. И, а, от, и заедно с това да изпраща а, ясен сигнал на крайните потребители, Необходимо е и крайния потребител също да понесе известна част от това данъчно облагане. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За да спестия време, ще прочета съкретен вариант на своя текст на италиански, но съм изпратил на комисията по-дълъг е, вариант е, на английски, така че всички могат да го прочетат. Рецесията от 2008 и 2009 година създаде сериозни е, сериозна криза на държавното финансиране в засегнатите економики, тъй като трябваше да се спасяват банки. И в Европа кризата на държавното задлъжняване е, е, остави е, под опасност паричната валутната стабилност. Очаква се 29% нарастване на обществената задлъжнялост. Очаква се през 2014 година претегленото съотношение между дълга и брутни вътрешен продукт да надхвърля 100%. И отново оценките на МВФ са, че ако целта на економическата политика е да свали обществения дълг до 60% от БВП до 2030 година. Това би означавало, че средната корекция на бюджетите трябва да е между 8 и 9% от брутния вътрешен продукт, към които трябва да се добави допълнителна корекция от 4 или 5 процента, които ще са необходими за много страни, за да се справят те с увеличението на разходите за пенсионната система. Какво означава това за европейските страни? Ами, означава, че нещата ще са доста сложни. Труден ще е баланса между а, укрепването на обществените финанси и економическото развитие тъй като ще е необходимо да се намалят разходите, ще се наложи и е, значително увеличение на данъците и е, дефлация на заплатите, съответно до, е, дълга стагнация и сериозни проблеми с безработицата, нещо, което ще се отрази на всички страни. Ето, например, в момента Германия изнася 50% е, от своя брутен вътрешен продукт всяка година. Ако обаче сметнем, че 60% от този износ е за еврозоната, която ще бъде сериозно засегната от, дес... от а, политиката за стабилизация, то ще има рецесия в а, потреблението. Това означава, че ще има спад в, в вноса от Германия. Това може да се отрази е, тежко на цялата финансова система. За да се преодолее кризата, трябва да се направи нещо, трябва да се намали е, обществения дефицит. Идеята е, че явно е, е по, по, предизвикал кризата, но не е така. Всъщност дефицитите и дълговете се увеличиха заради, заради кризата. Можем ли да се измъкнем от, този, от тази парадоксална ситуация? Можем, но трябва да имаме предвид, че ако говорим за една глобална финансова криза, единственият начин да се справим с нея е чрез глобални мерки. И тук основният въпрос, на който трябва да се отговори е как точно можем да освободим обществените финанси от тежестта на дълга, натрупан през каниста и как можем да ги върнем отново към тяхното положение през 2007 година. Един от вариантите е да се трансферира част от държавния дълг, онази част, която консп... отговаря на увеличението на дълга от 2007 година и тя да бъде превърна в колективен дълг фондът може да, може да има фонд, който да гарантира тези, този дълг и е, изплащането да става чрез конкретен данък за, върху финансовите операции, е, приходите от които да са заделени специално за тази цел. Данък, който да се налага във всички е, държави и средствата, които а, се събират от този данък, да отиват в фонда и те да се разглеждат като капитал в фонда и този фонд вече да действа като обичайен играч на пазара, а, като а, неговата цел е да е да укрепи банковия отрясъл въз основата на Базел 2. Това е възможно чрез кръстосани субсидии, тъй като а, има а, несъответствие между лихвите в различните е, държави членки. Така ще се върне свободата на пазарите в държавите членки, ще се избегне опасността от дефлация и ще се извлекат ползите от активното присъствие на пазара на един нов, голям фонд, който може да намали или по-скоро забави намаляването на обема на големите финансови операции. Има примери за това и от други страни извън Европейския съюз, от Китай, където е въведена на подобна мярка. Можете да намерите повече подробности и на сайта на моята организация, потвърдено и от бившия комисар Марио Монти в а, неговия доклад, както и а, в а, съвместното изявление на господин Монти и господин Юнкер. Най-важното е да се има предвид, че задължеността е различна между различните страни. Не е един и същи дял от е, БВП. Моето предложение е, освобождава а, публичния сектор от, е, от тъжеста на дълга, но разбира се, е, е, този дълг ще трябва да продължи да се изплаща на национално и европейско ниво, е, чрез облигациите, във връзка с облигациите. И така се премахват опасностите при реструктурирането на държавния дълг в Европа. Това е моето предложение. Основната разлика между моето предложение и другите направени предложения е политическа. Тук се иска съгласие за сътрудничество между всички страни е нещо, което е много трудно да се постигне сега. Госпожа Болс, благодаря. Ани Подимата и Одоболман искат да се изкажат. Данута също. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Ани, Съвсем накратко, моля те, защото времето не ни стига. Благодаря много, Шерен. Благодаря много и на тримата участници за техните изказвания. Господин Шулмастер, представените от вас предложения бяха много интересни, особено като се има предвид как действат транзакциите и какво е, е довело до е, огромното увеличение на броя на сделките? Моят въпрос е, как можем да въведем данък върху финансовите операции на европейско равнище, без да създадем проблеми с конкурентоспособността в Европа и без да. И като избегнем проблемите с разпределението на риска. След това, господин Каше, говорите за данък върху емисиите, нещо, което трябва да се наложи и на границата и трябва да бъде одобрено в рамките на СТО. Проблемът е, че този тип данък може би трябва да се въведе без преди това да се постигне хармонизация в Европейския съюз, т.е. без преди това да е създад, въведен някакъв данък от този вид в рамките на Европейския съюз. Последно, господин Виско, към вас по отношение на еврооблигациите. А, има и възражения срещу тях. Как според вас може да се отговори на онези, които твърдят, че еврооблигациите могат да създадат психологически опасности и да подадат е, е, погрешни сигнали, особено що се отнася до страни, които в момента се сблъскват с сериозни е, финансови и економически предизвикателства? Как отговаряте на онези, които казват, че еврооблигациите ще увеличат лихвите. А, лихвите на добродетелните, ако на благочестивите, ако искате, защото използваме и религиозни понятия, и а, а, грешниците а, ще се възползват от по-низки лихви. А, Удо. Благодаря на всички експерти. А, отлични изказвания които действително ни предоставят много информация в допълнение от казаното докладчика. Към господин Шулмайер, вие изредихте различни възможни данъчни инструменти. Можете ли да коментирате различните способности за насочване на пазара които, е, е, и на економиката, които а, е, се съдържат в тези инструменти. Данута. Благодаря, господин председател. И аз имам един въпрос към господин Шулмайстер. Искам... Искам да говоря за данъка върху финансовите операции и е, връзката, която, за която споменахте между... и спекулациите. Е, казахте, че е, високочастотната търговия има връзка с е, дериватите. А, също времено казвате, че те може да бъдат използвани и за подкрепа на традиционната банкова дейност. Не мога да разбера защо според вас дериватите са чисто спекулативни инструменти? И вторият ми въпрос. Когато казвате, че с данъка за финансови, върху финансовите операции ще има по-висока цена на операциите и след това твърдите, че този, е, тази по-висока цена може да предотврати балоните на пазара. Uh, а, може ли да обясните как точно би станало това, тъй като имаме доказателства и за противното? Съгласна съм с зададените въпроси. Е, още два въпроса искам да присъединя към тези към господин Шулмайстер. Първо по данъка върху финансовите операции има две възражения. Първата какво правим, когато в, другата, в другите части на света това не се прави и няма ли това да бъде зле за конкурентна способността? И второ, целесъобразност на този данък и само вътре в рамките на еврозоната. Тоест, ако не е възможно това да се веде в целия Европейски съюз, може ли да се въведе поне само в еврозоната? Би ли било това целесъобразно според вас? На третия оратор бях малко изненадан, когато прочетох във вашия документ, че препоръчвате не еврооблигации, а глобални е, облигации, облигации на световно равнище. Е, симпатична ми е вашата идея, но все пак е, много добре знаем, че едва ли нещо подобно е вероятно през следващата година и следващите няколко години даже и така, ако знаем, че обединяването на дълга в световен план няма да се случи, съжалявам обаче, аз не вярвам, че това е възможно да се случи скоро време, ако изобщо. Та, в такъв случай, какво бихте избрали от съществуващите облигации? от съществуващите възможности, които се предлагат. Които също, между другото, изискват доста сериозен ангажимент и поемане на риск. Председателката. И аз за тук ще се включа с една малка с един малко предизвикателен въпрос. Господин Шулмайстер, първоначално в първата първата част на своето изказване вие казахте, че увеличението на търговията не е нещо добро, противно на, а, на често срещани догми в економиката. От вашата презентация обаче стана ясно, че ако има високочастотна търговия, тогава и рискове а, и циклите на промяната ще се а, ще се ускорят. Но може би и това е доста подробен въпрос. Ако отговорите в писмен вид, може би ще е по-удачно. Но каква според вас ще е промяната на цикъла, когато имаме високочастотна търговия в сравнение на, в исторически план с други периоди, където има такива промени? за да можем да видим дали е, действително промяната в частотата на сделките е, е това, което е, е довело до сегашните резултати. Това е моят въпрос. Може би е най-добре да отговаряте в същия ред, в който се изказахте, така че господин Шумастер има думата първи. Благодаря. По първия въпрос кои транзакции биха могли да увеличат, да предизвикат толкова сериозното увеличение на обема от сделки. Банката за международен сетълмент посочва, че 58% е увеличението за 3 години, а високочастотната търговия също може да бъде използвана и за търговия с чужда валута. Има обаче системи, които а, пренебрегват всички видове информация и се базират на статистически алгоритъм, който се опитва да установи и проучи някои ам, отклонения в а, изключително кратък период от време, като например милисекунди. Е, няма чак толкова много участници в пазара а, на ценни книжа с тази свръхчистотна а, търговия. В а, Штатите са най-много и също време са малко като бройка и там дори. А, е, една милисекунда. Това е нещото, което може а, да се измерва като най-малка времева единица. И така, и ясно е, колкото по-бърза е търговията, толкова по-малко може а, да се съобразява с пазарните основи. Академичните економи, економисти, т.е. тези в научната сфера, наблюдават нещата, но те не могат да, да покажат, че има време анализатора, този, който работи там на борсата, че има време а, да огледа всичко, което е на екрана на компютъра. Може само а, да реагира за толкова кратко време, за части от секундите. И на базата на информацията, която в момента е налична, това е. Обаче академичната теория това показва – във връзка с парадигмата на рационалните очаквания. По втория въпрос. Какво би станало на съюзно ниво? А ако това се въведе от всички държави членки, тогава ще е доста по-лесно, защото системите на клиринг и сетълмент се оперират електронно. Независимо дали става въпрос за валутни сделки и фьючерси или нещо друго. И това по принцип няма да предизвика никакви проблеми, напротив. Въпросът, който се повдига обаче е колко транзакции могат да емигрират. Не трябва да забравяме, че търговията се базира на 24-часова основа и така емиграцията а, касае е една и съща времева зона в Европейския съюз. Не става въпрос а, за борси като в Марокко, Южна Африка или който и да е друг, а, които не биха могли да се включат в а, а, това състезание до голяма степен. И накрая, разбира се, всичко това зависи и от цялостното оценяване на економическо високият ефект върху тези много кратки или високоскоростни а, транзакции. Емпирично а, това означава много големи отклонения от основният основния баланс, т.е. от тези стоености, които са основни, за да има равновесие. Например, а, курса на обмен на валута може и трябва да бъде повече или по-малко стабилен за поне, макар и къси времеви отрязъци. Е, за да знаят участниците в борсата дали а, да а, ползват повече бикове или повече мечки. Необходимо е нещата да бъдат поне, а, е, стабилни поне за кратко време, за да може все пак да функционира пазара. Добре, какво ще е чак толкова страшно, ако 30% от а, е, а, е, финансовите транзакции емигрират от Европа? Не е толкова страшно. А, какво, как ли да се израза, пита оратора. А, транзакциите, а, много малка част от финансовите транзакции са фокусирани пряко към подобряване функционирането на производството, макар че като цяло а, бърсите, финансовия пазар а, влияе на производството. Защо? Знаем, че банковите средства, някои от банковите средства, може с помощта на баланса, на балансовия отчет и някои пера в него, а да подпомогнат економическите потоци. И това е част от разликите между финансовите дейности и финансовите операции. Така за дериватите. Няма нищо лошо в дериватите дериватите могат да се използват за хеджиране срещу определен риск. Ако вие сте авиокомпания и очаквате, че ще се повиши цената на петрола на ваш, или на горивото, което използвате, вие, разбира се, купувате фьючерси и по такъв начин се хеджирате до известна степен от своите от евентуални загуби в близко или далечно бъдеще. Така че и има положителни елементи. В Франкфурт а, БВП на Германия се търгува чрез хиджиране. А, обаче бива прекъснато оратора от председателката. Казва, съжалявам, но ние просто трябва да дадем възможност а, а, и на другите а, да участват. Иначе благодаря ви за детайлния отговор. Uh, okay, so let me, uh, briefly... Добре, нека да се опитам да отговоря по, по въпроса за въглеродното данък. Ще започна с втората част от въпроса. Необходимо е наистина да има някакъв вид или степен на хармонизация по отношение въглеродното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз. Разбира се, това е много важно. Нещо друго, което беше така извлечено като полука през последните няколко години е, че не може да че може да се разчита само на някои държави членки а, за налагане на този въглероден данък, защото Франция е един негативен пример в това отношение, за съжаление. Така, някакъв вид а, данък въглероден данък в рамките на Европейския съюз би а, дало положителен ефект за потребителите, разбира се, както споменах и по-рано. След това, дали би това било в съответствие с СТО? Ако прочетете основните документи на СТО а, или декларацията на Паскала Мил, а, ще видите отговора там. И за това само ще кажа, да, отговор е положителен, просто трябва да се внимава да не се превърне текста в дискриминационен или поне прилагането на тези законови текстове да не, стана дискрими... да не стане дискриминационно. И така, важното е да няма изкривяване на цените по отношение на въглеродното съдържание на отделните стоки. И мисля, че не е достатъчно да се облага а, а, производството на енергия. А, това се прави в Европейския съюз, защото ние сме а, ориентирани към а, този а, вид а, така зелено развитие но вноса на въглерод и, а по-точно вноса на стоки, които имат определен дял в себе си на въглерод, ще видим, че всъщност Европа си внася на въглерод, а ние все пак а, имаме като крайна цел на това данъчно облагане именно на окоръжаване намаляването на въглеродните емисии. Нека да се опитам да отговоря на двата въпроса, които ми бяха зададени, просто защото са така доста пряко свързани. На първо място, искам да спомена за двете предложения, моето и другото, на Тремонти като че ли касаят по един и същ начин а, третирането на публичния дълг. Като че ли нашите предложения до голяма степен са взаимно допълващи се. Основната разлика е да освободим публичните бюджети в държавите членки от бремето на твърде сложните а, напасвания. Защо? Защото просто а, а, данъчната система трябва да бъде самостоятелна, в смисъл да не се променя в съответствие с промените на останалото, случващо се в а, а, държавите. Има държави членки, които са с доста а, висока степен на задлъжнялост и а, тогава ролята на облигациите, за, за които говорим, червените и сините облигации, а, може да бъде доста, да се окаже доста по-различна от а, предвидената при тяхното емитиране. Белгийски, британски, холандски банки са експонирани а, спрямо дълговете, идващи от по-слабите економически европейски държави и се получава до към 50% зависимост. Юнкът Ремонте и предложението му може да предизвикат, ако бъдат приложени като цяло, може да предизвикат един дисбаланс и рухване на, европейската система от банки. Вече 30 години съм в политиката и знам, че е изключително трудно да се намери едно взаимно приемливо решение, но трябва абсолютно наясно да бъдем а, какъв риск поемаме. А, да бъдем наясно какъв риск поемаме а, за следващите 10-15 години. И трябва да започнем да говорим малко, по, да почнем да мислим малко повече в колективни понятия, защото това е важно. Да, благодаря. Наистина трябва, казва председателката, да намерим а, а, общата система, която ще помогне на всички нас за да предотвратим до голяма степен кризите. Много ви благодаря за е, е, това, че участвахте толкова активно. Съжалявам, но имаме доста натоварена програма днес. Така че ще бъде всъщност доста интересно да получим и в писмен вид предложенията, за които споменаха някои от вече изказалите се. И така, номер 4 от нашия дневен ред, бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции, като докладчик е Дейвид Каза. Благодаря, госпожо председател. Дебатът върху бъдещето на инвестиционната политика в Европейския съюз е свързан с двустранните инвестиционни споразумения и начина по който те следва да бъдат регулирани след влизането в сила на разпоредбите на Лисабонския договор, според които Европейския съюз има изключителни правомощия в областта на преките чуждестранни инвестиции в съответствие с обща търговска политика. Води се дебат за това как Европейската комисия трябва да осъществява тези правомощия. Това ще стане по е, ще стане ясно, когато обсъдим предложението, проистичащо идващо от комисията за регулиране на двустранните инвестиционни споразумения. Аз реших да се спра на основните принципи, които сте, трябва да спазваме. И външните и вътрешните инвестиции имат положителен ефект върху растежа и заедостта, както вътре в Европейски съюз, така и извън него. Външните чуждестранни инвестиции могат да окажат отрицателен ефект върху определен район, вътрешните чуждестран, вътрешните инвестиции са доказали своята благотворност и трябва да се полагат всички усилия да се привличат преки чуждестранни инвестиции. Инвеститорите ще инвестират в една страна, ако са сигурни, че инвестициите им ще бъдат защитени. Инвеститорите инвестират, както знаем, предимно само или само в стабилни места. Европейската комисия трябва да разполага с достатъчно време за представяне, за разработване на споразумения, които да заменят съществуващите двустранни инвестиционни споразумения. Европейската комисия осъзнава, че еднотипният подход не е желателен, тъй като някои страни ще се окажат в неблагоприятно положение. Всички съществуващи споразумения интереса на заинтересованите лица, както и нивото на развитие на партньорите, са фактори, които трябва да се отчитат. Трябва също така да сме сигурни, че изискванията към държавите членки не бива да създават несъразмерни трудности и тежести. Всяка предприета стъпка трябва да бъде реалистична. Всяка нова процедура трябва да се разработи така, че да не се пречи на водените преговори. Аз се спрях на въпросите, които според мен са най-важни. Надявам се, че ще се проведе обща дискусия върху инвестициите и че ще намерим решение на налаганите ограничения. Е, надявам, надявам се, че ще работим заедно в тясно взаимодействие. Е, съда е, и ще се отнесем с нужната сериозност към тази тема. Благодаря. Жан Лука Суста. Благодаря, госпожо председател. Говоря като докладчик в Сянка от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря на докладчика за изложението. Пред нас стои двойно предизвикателство. Трябва да отговорим на очакванията на инвеститорите и също така трябва да подпомогнем растежа в Съюза и заетостта. И освен това трябва да отговорим на очакванията на различните страни. В момента са постигнати, са сключени 3000 споразумения между, от 59-та година до сега. Нашия стремеж е да няма дискриминация при защитата на инвестициите. Това е много важно, за да могат нашите фирми да имат правна сигурност и сигурност по отношение на юрисдикцията. Европейският съюз трябва да, е, е, да признае провала за постигане на международни инвестиционни споразумения. трябва да се направи разграничение между защитата на е, инвестиции на една фирма и портфелните инвестиции. След Лисабонския договор преките чуждестранни инвестиции са част от е, търговската политика, е, което е изключително правомощие на Съюза. С други думи, инициативите на държавите членки и на комисията трябва да се съчетават по някакъв начин. Приоритета за защита на инвестициите също така трябва да засилим прединвестиционното споразумение, т.е. достъп до пазарите, без, разбира се, да се подаваме на протекционизъм в свят, в днешния свят, в който не може да има разграничение между развиващите и развити страни. Така че Европейския съюз не бива да се впуска в протекционизъм, не бива да изключва никои области на инвестиции. Трябва да благоприятства устойчивите инвестиции от социално-екологична гледна точка и в съответствие с насоките на ОИСР, що се отнася до механизмите за решаване на спорове е изключително важно Съюза да се присъедини към Конвенцията за решаване на споровете. В момента не сме страна по това споразумение. Трябват ни подробни правила за отговорност в случай при а, смесени предприятия. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, аз ще направя няколко коментара. Ще допълня казаното от господин Каса. Лисабонският договор и член 206 казва, че преките чуждестранни инвестиции са изключителна компетенция на Европейския съюз. Те полагат се усилия да се повишат стандартите за защита на инвестициите, Европейски съюз ще оказва по-голямо влияние в тази област. Съгласен съм с, с предложението на докладчика и ще добавя някои предложения от моя страна. Първо, искам да кажа, че в Лисабонския договор няма дефиниция за това какво означава преки чуждестранни инвестиции. Също така трябва да изясним стандартите на защита, за да няма възможност за тълкуване от страна на съдилищата и да не се допусне липса на прозрачност. Що се отнася до смяната на двустранните с европейски договори, мисля, че ще се, по този начин ще се създадат условия за равнопоставеност, тъй като ще се прилагат едни и същи стандарти. Това е нова стъпка към европейската интеграция и накрая бих искал да добавя нещо за малките и средни предприятия. С европейските инвестиционни споразумения можем да очакваме по-малко, по-малко несигурност и повече и по-малко рискове и малките средни предприятия могат да инвестират в чужбина. Трябва да направим също така, че техния глас да се чуе по време на преговорите. Ще внеса изменения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Някой друг докладчик в сянка иска ли да се изкаже? Паскал? Искам да се изкажа по три въпроса съвсем набързо. В контекста на доклада, според нас, много е важно това, че тъй като се води европейски дебат за взаимността и реципрочността, да се включи тази идея в рамките на доклада тъй като има международен отзвук и ние подкрепяме неодавнашните действия на комисията. Второ, да направим така, че споразуменията за инвестициите да включват всички политики на Съюза, а не само търговската политика, а и екологичната политика, социалната политика и правата на човека. И, както беше казано, да се работи по въпросите за механизмите за решаване на споровете, за да се постигнат целите на обществената политика. Това са трите въпроса, по които, по които ще изложим своето установище, в вид на изменения. Господин Картер, искате ли да... Господин Каза, искате ли да кажете нещо? Благодаря за това, което беше казано. Да не забравяме, че това е доклад по собствена инициатива, за който са предвидени само 1500 думи и предложенията могат, които бяха направени, могат да бъдат включени. Съгласен съм с колегата от групата на либералите, който каза, че точната дефиниция за преки чуждестранни инвестиции не съществува. Всъщност аз трябваше да включа тази дефиниция в доклада, който ще внеса в окончателен вариант. Така че тази дефиниция ще фигурира. Но, разбира се, много е важно в бъдеще да има е, яснота по този въпрос. Що се отнася до правата на човека и околната среда, съгласен съм. Очевидно обаче, че в този случай говорим за становище, което касае чуждестранните инвестиции, така че аз трябваше да се огранича до този въпрос. Благодаря, каза председателката. Срока за внасене на изменения 17 януари Дискусия на 7 февруари. Целта е да се гласува на 28 февруари в економическата комисия. Ние в пленарна зала гласуването ще бъде през март. Това е програмата за момента. И както каза Дейвид, можем да преминем към пета точка от дневния ред. преходни разпоредби за двустранни инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави. Благодаря, госпожо председател. Не искам да ви отнемам твърде много време, но е, сме признали, че е, е Лисабонския договор вече чуждестранни, преките чуждестранни инвестиции стават на компетенция на Европейския съюз. И предложението на комисията, което иска да уточни преходното състояние, е, има за цел да урегулира двустранните инвестиционни споразумения. Целта е да се създаде конкретна дефиниция на преките чуждестранни инвестиции. Така както стана ясно от съобщението на комисията от 7 юли 2010 година. Тук става дума за съкръщението FDI е, на латиница за преки чуждестранни инвестиции. Като се преодолее прекаленото регулиране, което виждаме в момента. Същевременно целта е да се създаде ситуация, в която инвеститорите да могат да се радват на възможно най-голяма сигурност. За тази цел съм включил клаузи, които дават възможност на комисията да е, регулира двустранните инвестиционни е, споразумения, които не са ясни. И да уточнят условията, е, управляващи двустранните споразумения Целта е да се облегчи и е, воденето на преговори по двустранните инвестиционни споразумения. Proċess kompless ħafna u jieħu ħafna żmien. Pajjiżi membri jistgħu għalhekk isibuha bitqila li jikkanċellaw. Държавите членки няма да искат да се откажат от действащите двустранни инвестиционни споразумения, които са по-добри от евентуалните възможни европейски инвестиционни споразумения. И за това е необходимо да мине известно време на преходен период, за да се намерят най-добрите решения. This is what you call just-in-time chairing. Um, <laughs> sorry about that, everybody. Um, have we got any shadows? Има ли желащи е, докладчици в сянка, които искат да се откажат? Благодаря. Госпожо председател, накратко искам да подхвърля няколко идеи, за да започне дискусията. Тази доклад има за цел да оточни преходните условия за инвестиционните споразумения, като междувременно двустранните споразумения ще продължат да действат и могат да бъдат сключвани и нови, ако се получи разрешение от Европейската комисия. Целта е тези споразумения да не са в конфликт с европейското право а, и с европейските споразумения да не пречат на бъдещите а, политики. Господин Каза предлага последното условие да бъде заличено и искам да обсъдим именно този, това предложение, защото не виждам на какво се основава то. От друга страна, си струва да се обсъди и периода на преход. В, в документите на Европейската комисия се говори за 5 години, а комисията по международна търговия предлага 4 години. И аз смятам, че 5 години е твърде дълго. И бих искал да обсъдим този въпрос, за да оточним периода по-добре. Готов съм да работя с останалите докладчици всяка и с господин Каза, за да можем да постигнем добри резултати в този регламент. Благодаря, Паскал, и след това Удо. Uh, Pascal is uh, not so Udo. Паскал няма да се изкаже. Удо има думата. Ähm, der Schattenberichterstatter meiner Fraktion ist Thais Beermann. Благодаря, Шерен. Тайс Берман е докладчика сянка от моята група, но той нямаше как да присъства днес, за съжаление. за да поздрави докладчика и да направи а, коментари. Има няколко неща, които са важни според Тайс. Той приветства предложението на господин Каза. За това, и неговото твърдение, че ако има нови европейски компетенции, ще можем да излезем с общото определение на понятието преки чуждестранни инвестиции. времено, друг важен приоритет за нас е промените към двустранните инвестиционни споразумения да имат предвид принципите на разумното развитие, т.е. да се защитава околната среда и социалните стандарти. И за това нашия докладчик Сянка ще направи съответните предложения. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Дейвид, искаш ли да направиш коментар? Няма да... Съвсем накратко, тъй като вече говорих с колегата от групата на социалистите, съгласен съм с неговите предложения, съгласен съм и с предложенията на колегите от групата на либералите по отношение на изменение 20. В тази връзка предложих заличаване. Защото абзаца като цяло е твърде неясен а пък бих искал инвеститорите да получат от нас по-голяма сигурност. Затова се надявам, че ще можем да обсъдим този абзац, да изясним нещата, за да не ми се налага да го заличавам. Бих искал да благодаря на всички колеги и се надявам, че в бъдеще ще можем а, да а, излезем с добър текст. Благодаря. Крайния срок за измененията 17 е януари. Обсъждане 7 е февруари. Гласуване в ИКОН 28 февруари. Водеща комисия през март. Пленарна сесия през, през март. Това е графика по този доклад. А сега преминаваме към шеста точка от дневния ред Корпоративно управление в финансовите институции. Разглеждане на проекта доклада на господин Ашли Фокс. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратко. Първо бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка не можах да включа абсолютно всичките заслужаващи внимание предложения, но искам да благодаря на а, офиса на, на Басеско за това, че а, толкова много а, ми съдействаха. Е, имах поредица от срещи с колеги, с финансови институции, с надзорни органи и аз стигнах до извода, че най-добрият подход е да се обясни принципа, а, да а, се използва принципа а, изпълнявай или обяснявай. Той е всъщност най-същественият. Ако погледнем опита на САЩ, че ще видим, че а, недостатъците на въведения закон а, са, че някакси прекалено твърдо а, се налагат някои мерки по, по време на финансова криза върху а, институциите американските и това доведе до влушаването на а, кризата. Нашите финансови системи трябва да функционират независимо от това колко трудни са а, условията. Но това може да бъде затруднено още повече и а, поради решения а, на едни водещи до а, безотговорност а, сме, смели решения на някои правителства. Корпоративното управление във всяка институция може да бъде толкова ефективно, колкото всеки един индивид, който е натоварен с нейното прилагане, е отговорен и качествен. Ето защо финансовото и корпоративното управление трябва да бъде а, предоставяно само на хора с много богат опит, изключителни знания много а, стабилни характери, за да бъдем сигурни, че финансовите ни институции ще бъдат добре подготвени за бъдещите финансови кризи. Що се отнася а, до възнагражденията, аз мисля, че а, можем а, да продължим с а, нещата, които са до тук доказали, че са правилни и че вършат работа. По отношение на аудиторите, не знам дали трябва да правим някои компромиси, като използваме, т.е. като натоварваме с допълнителни задължения аудиториите, и, а, задължения за набиране на информация или проверка на неща, които не касаят пряко а, аудиторите и одита. Освен това, трябва да трябва а, да увеличим значимостта, подготвеността и резултатността на а, годишните общи събрания в а, съответните финансови институции. Защото, накратко, това са а, елементите, които биха помогнали да бъдем подготвени за следващите кризи. Тук ще спра, госпожо председател, и ще очаквам с нетърпение дискусията. Да, благодаря ви. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума. От начало бих искал да благодаря на господин Фокс за, а, за начина му на работа, за това как той ангажира а, докладчиците в сянка до много голяма степен при а, подготовката на доклада. Що се отнася до една част от доклада, касаеща контрола на качеството и надзорната роля, аз мисля, че те заслужават малко повече а, работа, а, за да бъдат по-ясни като а, тексту, текстове, като части от текста, който е подготвен. Също така, а, искам да подчертая, че поради неизчистеността на някои текстове може да се очаква двойствено тълкуване. И това няма да помогне за яснотата. Така че мисля, че и това трябва да се оправи. Що се отнася до надзора, трябва да подчертаем, че а, в а, управлението на риска а, трябва да участват и надзорниците. Освен това, а, хората ангажирани с управление на риска ще трябва да имат много повече независимост, за да могат да изпълняват правилно своята роля би било интересно да видим каква ще бъде оценката на риска, ако успеем да а, осигурим достатъчно голяма степен на независимост на надзорниците. всички тези елементи са взаимосвързани и смятам, че трябва да бъдат малко до по-голяма степен да бъдат разработени в доклада. Освен това очакваме доста информация от комисията и от зелената книга. Ще има инициативи, които предстоят. Какви са приоритетите? Може би е, едно-две допълнения към това, което вече казах, но мисля, че за момента можем да постигнем споразумение, което ще е конструктивно и ще доведе до един висококачествен доклад. Да, сега Паскал. Здравейте, благодаря не бях на срещата, на която, която беше организирана, но искам да допълня да коментира само по две от предложените изменения по отношение на саморегуля... Е, саморегулацията. Една от полуките от кризата, според мен, е, че саморегулацията не работи не функционира добре, защото когато една банка поема доста риск, това означава, че тя печели повече пари и а, конкурентите не могат а, да бъдат пренебрегнати в същото време. Обаче не трябва да позволим всичко това да се случва на гърба на данакоплатеца. И затова мисля, че в тази част ще трябва да се промени текста или да се сложи нов. И искаме от комисията да направи предложение. Така, по отношение на риска. Каза се, че функционирането на финансовата система и банките се състои най-вече в това да поемат риск. Обаче, то, този риск означава, че се поема не само от една част от участниците, именно банките и финансовите специалисти, а и от обществото, от дънакоплат Но в същото време една, една част от тези участници а, не, нямат възможност да оценят или осъзнаят в цялост ситуацията. Ето защо риска, според мен, трябва да бъде поеман до толкова, че да може да бъде ограничаван, за да а, не излезе твърде далеч. И така, такъв един комитет по риска би могъл да свърши добра работа, да анализира различните подходи към поемане на риска, които се използват от финансовите институции. А накрая бих споменал не финансовия риск. Например, банките финансират енергийна инфраструктура, транспортна инфраструктура, най-различни проекти, така че една от промените би могла да бъде покриването на риска а, във връзка с климата. Ние трябва да поискаме а, да бъде направено това от а, финансовите институции и а, Г8 представи хипотеза по отношение ефекта от повишаване на температурата само с 1 градус. Економическите инвестиции, които се финансират от банките, трябва да бъдат разглеждани, проверявани и за това дали взимат предвид риска от промени в климата. ние трябва да погледнем от тази страна, доколко риск поемат банките и в това отношение, защото сега сме на ранен етап, но е по-добре по-рано да се направи. За 2020 знаем, че до 2020 има определени цели. Банките трябва също да бъдат проверявани, надзиравани в това отношение, доколко поемат своята отговорност, отколкото само да регистрират действия, без да има балансираща тежест, контра а, тежест а, на а, тази публична роля. Разбира се, че ние няма да преоткриваме топлата вода – но компромиса е важен, а становището на икон е нещо, което трябва а, да бъде запазено в по-голямата си част, а не да а, приемаме твърде голям компромис. а и поне на базата на гласуването трябва да разберем доколко подкрепа можем да имаме. Благодаря. Най-напред искам да извиня госпожа Басеско, която имаше проблеми с полетите. Тя би искала да а, кажа, че сътрудничество с господин Фокс е било много плодотворно и да благодаря на докладчика за извършната работа. И през следващи ще внесе предложение за изменения. Аз бих искал тези предложения на парламента да бъдат подсилени четейки представения проект, ми се струва, че той не отчита в достатъчна степен това, което се случи. Онова, което е представено, след... не е достатъчно и трябва да бъде подсилено. Няма да разглеждам подробно всеки един от, всяка една от точките. Но аз бих искал да се говори повече за Европейския надзорен орган. Разбирам, че националните регулаторни органи трябва да контролират приложението на правилата, но ми се струва, че е подходящо да се регулира по един общ начин правомощията на Европейския надзорен орган. Мисля, че трябва да се подсили контрола, тъй като много от формулировките проистичат от добри намерения. Аз не споделям някои от гледните точки за саморегулирането, но въпреки това, че по, но въпреки това по отношение на а, принципите а, съм съгласен с него. Председателката, благодаря. Аз съм докладчик в сянка от групата на либералите и за това а, ще се изкажа. Благодаря ви за рамката, която ни представихте. На тази рамка, към тази рамка мисля, че можем да а, включим малко повече детайли. Одобрявам подхода за съразмерност и мисля, че принципът за спазване и обяснение е, е, има, е надежден. Има области, в, обаче, в които би трябвало да предвидим по-категорични мерки. Не смя... Разбира се, не смятам, че трябва да поемем пътя на закона Сърбане Соксли. Когато подходът е твърде предписателен, всъщност ние създаваме един контролен списък, отмятаме графи, което не е достатъчно, не ни представя общата картина и взаимните връзки. Аз мисля, че това е тема, която трябва да се разглежда на ниво съвет. Веднага стигаме до идеята за разнообразие в съвета. Аз не искам разнообразие в интерес на политическата коректност. Необходимо е хората да имат необходимия опит, но понякога може би в област, която да е малко в дясно или малко в ляво, за да, за да имаме една по-обща картина. Що се отнася до директорите, бихме могли да използваме е, част е, от езика, който е, използвахме за проверките. Когато прочетах зелената книга, е, В мен възникна въпрос за това дали съвета трябва да има повече отговорност. Аз смятам, че те трябва да е, изпълняват онази отговорност, която винаги според мен са имали. Тук стигаме до въпроса за принципа обяснява, спазване и обяснение. Има много съвети, управителни съвети, които спазват този принцип. Що се отнася до системните институции, мисля, че директорите и неизпълнителни директори би трябвало да са много натоварени хора. Възникваме въпроса колко управителни съвета може да има. Вие предложихте не повече от три Понякога се чудя е как успяват, ако участват в три управителни съвета. Не ми се, въпреки че не ми се иска ясно и точно ограничение, си задавам въпроса дали едни и същи хора а, трябва да се въртят непрекъснато в а, обращение. Малко е, не съвсем по принципа директор под найем, ама но до някъде на такова прилича. Харесва ми връзката с аудиторите, без да навлизаме в територията на аудиторите. Нито пък смятам, че трябва да се разрушават отношенията на доверие, но подобни модели са били прилагани и в мен възниква въпросът дали аудиторите не е трябвало да забележат определени а, тревожни събития, като огромни а, сметки за представителни разходи. Това е нещо, което е трябвало да бъде представено на вниманието на надзорните органи. Мисля, че би трябвало да се разкрива информация за гласуването от страна на институционалните инвеститори и аз ще представя свой списък с идеи. Накрая бих забелязала, че в пакета за надзор и клаузата за преразглеждане възможност за при покриване при функционални правомощия. Така че би било много полезно да в рамките на този доклад да се обяснят по-подробно тези най-добри практики, които очакваме да видим и на и при надзора, както на национално, така и на европейско ниво. Това би било полезно, тъй като ще подсили предвидените разпоредби. Това бяха само някои идеи. Някой иска ли да се изкаже? И така, ще ли отново имаш думата? Well, thank you, Madam Chairman, and thank you also to the other colleagues who contributed uh, to our debate. Uh, I... Благодаря на колегите. Разбирам, че времето е ограничено. Само ще кажа, че ще проведем допълнителна дискусия, след като бъдат внесени измененията. Благодаря. Съвсем накратко наваксахме с времето. Сега ще изляза да потърся министъра. Срока за настане на изменения 17 е януари. Обсъждане на измененията 7 е февруари. Гласуване на 16 март. Пленарна зала април 1. Сега преминаваме към размяна на мнения с предишното председателство ще се опитам да намеря господин Рейндерс. Не си тръгвайте. Okay, update on the timing. We've probably got about a 10 minute... И така, ам, имаме 10 минути почивка преди да пристигне министъра. Нещо, което се дължи на особеностите на бългийската политика. Right, well, uh, thank you for waiting, colleagues. Благодаря, колеги, за това, че изчакахте. Извинявам се, че се наложи да чакаме, но като политици мисля, че всички много добре разбираме колко трудни могат да бъдат някои решения за бюджета. Много се радвам, че имам възможност отново да приветствам в нашата комисия министър Дидия Райндърс, министър на финансите и институционалните реформи в Белгия и заместник министър-председател. Мисля, че е, вече стана традиция напускащото председателство на Екофин да говори да, пред нашата комисия за е, предизвикателствата, които е, виждаме за напред. Мисля, че е, днес беше е, доста сложен ден за вас, така че много се радваме, че въпреки това имате възможност да сте тук. Благодаря много, Шерен. Благодаря за поканата. Искам само да кажа, че много се радвам, че имах възможност е, да работя с вас на тези срещи и за мен това беше голямо удоволствие. Също така искам да ви пожелая честита нова година, успешна работа с новите председателства, унгарското и полското. Искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент и най-вече на тези на Комисията по економически въпроси. Няма да изреждам всичко, което е постигнато по време на работата на Бългийското председателство, защото, както знаете, с процеса на съвместно, процедурата на съвместно вземане на решение, работата, в която част от парламент, е изключително а, разширена. По отношение на процедурата след Лисабонския договор, а, по, а, вече с влизането в сила на процедурата съвместно вземане на решение, трябваше преговорите да започнат и в съвета, и, и със съвета, и с парламента едновременно по всяка една тема, защото ако се започне първо от едните, после от другите, всеки ще се изпълне на своята позиция и няма да, да, да пуска каквато е и е, да била, била промяна. И така започнахме да работим точно така по един много важен въпрос, а именно надзора. Така започнахме на 1 юли, още от първия ден. И не само, че председателството имаше за цел да работи по тази тема, но искам а, да благодаря тук и на парламента, а, на докладчиците, докладчиците в сянка и членове и някои членове на Комисията по економическите въпроси за това, че парламента взе решение да отложи някои гласувания, за да можем в крайна сметка да постигнем съгласие през септември. Същия, същата процедура използвахме за директивата за Международния валутен фонд и е, като цяло за финансовия отрасъл. И е, основната, е, имахме една голяма съвхватна цел, а именно да се уточни архитектурата на финансовите пазари. И разбира се, опитахме се да стигнем и по-нататък. Има директиви, по които в момента тече работата. Следващото председателство ще трябва да поеме работата по тях. А също така от началото на 2011 година вече а, сме длъжни е, да а, прилагаме е, надзорната архитектура, т.е. новите е, три регулаторни органа трябва да заработят. Много е, се радвам, че постигнахме успех там. Имаше много дискусии в различни държави членки и ще се организират изслушвания в парламента за председателството на една от тези институции. А що се отнася до системния за борда за системен риск, неговия председател ще бъде председателя на Централната банка. Най-важното е да беше да си извлечем полките от финансовата криза. И ние го направихме. И, и за това предложихме нов начин на регулиране, нови регулаторни органи и се надявам, че с сътрудничеството на парламента лека по лека финансовият отрасъл ще бъде изграждан все по-силно на европейско равнище. И че ще се предоставят много нови компетенции за новите органи на първо и, и най-вече за Европейската агенция за ценните книжа и пазарите. През този период работихме много и по управлението Белгийското председателство предприе няколко стъпки, от една страна постоянният председател създаде работна група за размисъл по управлението и след това в края на септември комисията отправи законодателно предложение и целта на нашето председателство беше нещата е да се постигне напредък Целта беше да проведем дискусия с парламента максимално бързо. Разговорите с Комисията по економически въпроси доведе до това до края на първото три месечие на тази година да постигнем конкретни стъпки напред. Надявам се, че не, това, което ще постигнем, ще съответства на постигнатото в областта на надзора. Работната група също извърши своята работа и по време на белгийското председателство не можахме да постигнем сериозен напредък – по отношение на европейския семестър. Беше взето обаче решение, но по останалата част от дейността ще трябва да се води дебат с парламента. Мисля, че това е дебат, който сме водили и с съвета за относно санкциите, дали да ги има е, и какви да бъдат те, т.е. санкциите, които не спазват условията на пакта за стабилност. Няма да навлизам в подробности, тъй като става дума за подготвителна дейност. Мисля, че парламента е, също върши своята работа. По отношение на данъчното облагане, по време на Белгийското председателство беше постигнат напредък в някои доста специализирани области. Няма да навлизам в детайлите на ДДС и облагането на, с ДДС. Постигнахме напредък и по отношение на борбата срещу измамата и административното сътрудничество. По финансовите въпроси, по финансовите въпроси не е задължително да се постигне консенсус, но е, е за предпочитане. Е, но по отношение на данъчното облагане е необходим консенсус. Ето защо е нужен, консен... Е, нужен компромис. Става дума за поредица от данъци, така че държавите членки да могат да събират повече приходи и да се борят по-добре срещу измамите. Предвиден е и график за обмяната на мнение. По отношение на данъчното облагане, ние ще продължим с данъците върху банковия сектор – и тук бяха водени доста разисквания. Ще продължим дебата, който Белгийското председателство се постара да започне с Г20, е Международния валутен фонд и това е въпроса за данъците върху финансовите операции. Създаде се една работна група, която работи по конкретните аспекти на този въпрос. Дискусията не е само експертна, тя е политическа дискусия, тъй като а, засяга и желанието на държавите членки да въведат такъв данък. Това е една област, по която искам да постигна напредък. Е, ще приключа този кратък е, е, доклад. Няма да ви обяснявам нещо, което вие сами сте гласували. Много важен въпрос е качеството на обществените финанси. Ако държавите членки спазват параметрите на Мастриския договор, за дефицита, за дълга, 60% от БВП. И бюджета би отговарял на тези критерии. Ако бъдат изпълнени тези цели, ще могат да се посрещнат и задълженията, и потребности, свързани с здравно, с образованието, здравеопазването, климатичните промени. Това, всичко това изисква мобилизиране на средства. Трябва да се помогне на страните, които не могат сами да разработят и да изпълняват такава политика. Пред съвета ще бъдат представени доклади за ефективността на здравеопазването, на образованието. Мисля, че е важно да водим дебат за бюджета и от тази гледна точка за тази цел няма да крия, че предстои още много работа. Започна много важна работа с, с определени държави, в, с определени държави членки, но все още са необходими усилия върху статистическите данни, върху качеството на статистическите данни. Няма смисъл да говорим за социални, образователни разходи за здравеопазване, ако не разполагаме с съответните статистически данни. В заключение, освен този анализ на съдържанието на бюджета, и има и анализ на представителство на Съюза и държавите членки в някои международни организации, по-конкретно МВФ където по време на нашето председателство положихме усилия да постигнем напредък а, с другите партньори, за да организираме по друг начин дейността и представителство и отчитайки променения баланс между развитите и развиващите страни, но също така и с оглед на Г20. Насоките, които бяха начертани, които може би ще бъдат следвани от другото председателство, са насочени към това да има сближаване. Представителството в МВФ да бъде същото като Г20, за да може неформалната политика да има своето съответствие в един установен международен орган. И е, това са, това са областите, по които успяхме да постигнем напредък. Не мога накрая да не ви благодаря на всички докладчи, докладчи в сянка, координатори. Не мога да, да спомена всички тях поименно, но много се радвам, че успях да работя с всички тях е, за Знам, че когато се гласува, когато се взима решение, както в парламента, така и в съвета, винаги е, има различни гледни точки, е, чаша на половина пълна, чаша на половина празна. Ако смятате, че е, чашата на половина пълна трябва да се работи допълнително, за да може чашата да се напълни още повече. Благодаря ви за доброто сътрудничество и добра съвместна работа през последните 6 месеца. Ние продължихме усилията на Испанското председателство и това, което започнахме ние, ще бъде продължено от Унгарското председателство. Благодаря. чувате имената на желащите да се изкажат. Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, господин председател на Екофин. Почетен сега, но искам. Ще бъда съвсем кратък. Най-напред искам да изразя нашите пожелания за много добра 2011 година, е да ви пожелая успех. Свигнали сме с динамика и успех. Искаме да ви благодарим за активното ви участие, без което нямаше да успеем да си свършим работата в предвидените срокове. Няма нужда от повече комплименти. Искам само да ви напомня нещо. Не бях докладчик когато говорихте за надзора по време в, на пленарното заседание, казахте, че това е исторически, исторически факт за Европа. Прав сте. Искам само да ви привлека вниманието върху а, избората на органи. Знам, че има че в момента се прави подбор, изборът е символичен. Не можем да кажем, че в Европа не може да се говори за контрол върху финансовите рискове, без ръководителят да е безспорна личност. Тези сложни въпроси трябва да се следват много отблизо, но символите са много важни и смятам, онова, което казахте, не, не бива да се забравя, а именно, че Европейския финансов надзор е исторически факт да не губим, да не разхищаваме тази възможност. Това е което исках. Искам да ви благодаря всичко това, което направихте. Благодаря, господин министър. И аз искам да се присъединя към казаното от Жан Пол. Всичко е ясно и по отношение на председателите на финансовите органи и Не винаги сме били напълно а, съгласни с вас, но нещо, а, което трябва да признаем е, че вие винаги сте подхождали с много конструктивен подход по един много отворен начин, така че да можем да намерим най-добрите решения за Европа. И именно това очакват гражданите. Европейските институции сега трябва да покажат, да, че имат достатъчно кораж, за да намерят вярното политическо решение на тази криза. и се надяваме, че и по бъдещите въпроси ще продължим да работим добре заедно. Благодаря. Бих искал да започна, поздравявайки господин министъра за свършеното през последните 6 месеца и начина по който той поддържаше контактите си с Европейския парламент. Аз бях един от докладчиците по економическата реформа, така че знам много добре колко добри бяха вашите контакти с Европейския парламент. Имам няколко въпроса. Как виждате бъдещето на Европа? Знаем какво се случи. Днес един международен вестник спомена за напреженията и натиска върху Португалия да се обърне към стабилизационния фонд на е, Европейския стабилизационен фонд. А какво мислите по този въпрос, смисъл по този натиск? На, друго, на второ място, в текстовете на комисията а, се говори а, за една 20 от дълга и а, на, на годишна база. И искам да попитам каква е вашата позиция по ко... възможните корекции. Тъй като, казва председателката, времето ни притиска, ще огранича изказванията ви. Госп... Филип има думата. Като белгиец искам да кажа, че по-скоро се гордеех с начина по който Белгия председателстваше Европейския съюз. Не съм съгласен с вас по всичко но мисля, че вие добре изпълнихте своята роля като председател по сериозен и отговорен начин. Мисля, че имаше разлика по отношение на Испания, ще има разлика и по отношение на а, Унгария. Сега, по това, което казахте, по отношение на надзора, малко се притеснявам, за броя и качеството на кандидатурите за економическото управление. Имаше въпроси, по които нямаше много обществен дебат и това е макроекономическия надзор. Това е таблото с показатели, което трябва да се следи съвета би искал комисия да отправи предложения парламента също иска да участва, но аз бих искал да чуя вашето виждане. И в заключение, сега имате малко повече свободно време. Наскоро скоро ще предадете а, щафетата по отношение на ръководство на вашата партия. Тук има една книга за благоденствието и за растежа. Интересно четивам. Okay, so now, now, now he has his bedtime reading. Wolf, you're next. ja, wir haben ja in den äh, letzten sechs Monaten praktisch През последните 6 месеца ние работихме с Белгийското председателство и също така и с постоянният така, председателя на Европейският съюз, именно Херман Ван Ромпой. А ето, че и ротационното и постоянното председателство а, съвпаднаха като националност. Но а, интересно, доколко това беше положително смисъл, а, резултатността каква беше? Или това донесе още осложнения отгоре на всички други осложнения, които сме имали и които имаме и сега в а, институциите. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, наистина много се сме благодарни за изключително активната роля, играна от Белгийското председателство и чудесните набори от документи, които сте ни подготвили. Благодаря ви също така за това, че ни предавате наполовина пълна чаша, за да можем да я допълним догоре. Разбира се, предизвикателството за нас е да продължим вашата работа и а, да продължим и с онези предизвикателства, които продължиха, се появиха при вашето председателство. Разбира се, има и промяна на оценката, промяна на възприятието на това, кое е най-важното. Същото ще се случи след това с полското председателство. Ще има изменения в концентрацията, макар и малко. Трудни са условията, при които работихте вие, ще бъдат трудни и при нас, защото трябва да укрепим основите, на които да стъпи а, възстановяването, ускореното възстановяване на стабилитета на Европа. Унгария има много положителна позиция, защото економическата и политика и стратегията 2020 съвпадат до много голяма степен с финансовата стабилност и, и а, програмата за нейното постигане. Всяка задача за близкото бъдеще, дали става въпрос за економическото управление или реформата за кохези... на кохезионната политика или новия а, период за планиране на бюджета и така нататък. Това са все глави, заглавия, предизвикателства. Мисля, че ще бъде правилно, ако подходим конструктивно към тази поредица от задачи. Разбира се, да бъдем опорити, но и в същото време целенасочени към приключването на това, което е започнато. Ето защо бихме и, искам да подчертая, че бихме искали наполовина пълната чаша да я напълним догоре, за да предадем пълна на полското председателство. Имаме и някои съвършенно нови задачи, а което е нормално за а, всяко председателство, като се има предвид ротационния принцип. Това, разбира се, понякога създава затруднения но накрая, господин министр, мога да кажа, че унгарското председателство би искало да продължи с още по-голямото усъвършенстване на целите около изпълнението на тези а, задачи. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Искам да благодаря на всички на всички и на господин министъра конкретно, защото те наистина поеха председателството в едни трудни времена и на господин министър искам да благодаря за това, че той имаше прекрасното умение да а, накара държавите членки, независимо колко различни и разнообразни са техните позиции, да достигнат до една обща позиция в поредица от доста трудни ситуации. Наистина това ще ни липсва. Благодарим. А мисля, че това беше една чудесна оценка, напълно заслужена, но преди а, да си тръгнете, а ще а, се наложи, изглежда, да решите една макроекономическа задача. Разбира се, имаме а, на, един а, прием, който ни очаква а, тук наблизо, но има поредица от големи проблеми. Знам, че вие ще продължите да се ангажирате с това да ни помагате но все пак можете да вземете думата. Да, благодаря ви а, за много положителните думи и добрата оценка. Ние винаги сме се опитвали да търсим компромис наистина. Е, понякога е трудничко в Белгия да се организират нещата, ма ние си имаме дълга и отдавнашна традиция в това отношение, да не можем много да организираме нещата, обаче а, се надявам, че това, което свършихме, ще помогне на Унгария да си реши и тя проблемите на следващото председател. Що се отнася до въпросите, малко телеграфен стил, целта за а, споменатите органи беше да им се даде максимална а, свобода и независимост – Комисията представи един съкратен списък на кандидати. След това надзорният орган взе решение без съвета да се намесва в процедурата. Понякога и аз като вас бях очуден от ограничения брой на кандидатурите, но трябва да сме наясно, че тогава, когато има определени кандидати, определен, които са така, хора с определен калибър, другите се колебаят да представят своята кандидатура. За Комисията за системен риск председателят е председателят на Централната банка. Аз не смятам, че трябва, че искам да избирам някаква насока в тъй като парламентът ще участва, парламента, надзорния орган, всички те ще участват. Що се отнася до трите забележки, свързани с еврото, макроекономическото управление, надзора, тези въпроси са взаимно свързани. Еврото трябва да може да издържи на кризата, която преживяваме. За тези цел е необходима вяра, необходими са съответните инструменти. Убеден съм, ние ще работим, парламента ще работим, необходими са механизми за намеса, които да са достатъчно ефективни. Това са механизми за стабилност – Този механизъм би трябвало да разполага с достатъчно средства. Европейската централна банка трябва да може също спокойно да се намесва, за да успокоява ситуацията в държавите членки. Това обаче ще бъде възможно само ако всички държави членки приемат условията и необходимостта държавите членки да предприемат необходимите мерки за постигане на бюджетно на бала, за балансиран бюджет в средносрочен план. В рамките на парламента има като че ли една тенденция за благоприятно отношение към въпроса за даване на цифров израз на а, намалението на бюджетния а, дефицит. Що се отнася до санкциите, се води дебат а, за процедурите. Истинският дебат е докъде да стигнем в санкциите това, което е предвидено за депозит с лихви или без лихви, замразяване на правото на гласуване, аз малко се колебая, защото да искаш от един парламент и едно правителство да се съгласи на загуба на правомощие и права е малко несигурност. Има и други възможни. Има и други възможности. Говорихме за пенсиите, образованието, здравеопазването. При макроекономическия надзор заедно с развитието на дълга, дефицита, лихвите, трябва да предвидим заетостта, качеството на работните места, възможността за финансиране на разходите, свързани с застаряването на населението и също така да предвидим средства за борба срещу климатичните промени. Всички тези параметри трябва да бъдат свързани. не бива обаче да предвиждаме твърде голям брой параметри. Трябва броят на параметрите да бъде разбираем, но да бъде такъв, че да ни дава ясна представа за нещата унгарското председателство а, поема а, председателството а, и, прие, и приема една полупълна чаша, ще, тази чаша ще трябва да се допълни, трябва да се напълни. Не в тази зала ще напомням, че европейската архитектура понякога е сложна. Парламента би трябвало да го знае това, което се опитахме да постигне по време на Белгийското председателство. Бяха две неща. Да работим заедно всички органи, имащи, всички институции, имащи отношение към еврото, еврогрупата, там имаме постоянен председател, председателството на ЕКОФИН, постоянното председателство на съвета, председателството на комисията и председателството на Централната банка. Както виждаме, нещата там вървят добре, що се отнася до взаимоотношенията между Белгийското председателство и постоянното председателство. Председател за момента там е белгиец. Хубаво е председател, постоянното председателство да бъде на преден план и националните белгийски власти да играят по-скоро координираща функция. Това беше решение взето от е, белгийския министър-председател да осъществява координация между е, държавите членки, без обаче да заема мястото на е, постоянния председател. Това е една. Това беше решение взето от нашето председателство. Може би решението, което ще вземат следващите председателства, няма да бъде същото. Надявам се, че примерът, който дадахме, ще бъде следван. Смятам, че трябва да се остави възможност на постоянното председателство и националните власти да се занимаят с различните конфигурация и формации на съвета и техните цели. Ние начертахме един път. Надявам се, че а, той а, ще играе, че този път, който начертахме, а, ако не следван отблизо, то поне с него ще се съобразяват. Искам да ви благодаря за съвместната работа. Ние имахме възможност да работим с служителите на институциите, които познават добре институциите. Uh autres. Et puis c'est vrai. Вярно е, че е може би малко по-лесно да се организират нещата между Белгийско председателство и Белгийски постоянен председател на съвета. Пътят е начертан. Надявам се, че сме улеснили нещата за следващите. Това беше един телеграфен а, отговор. Е, много се радвам, че успях е, да участвам е, в работата на Европейския парламент. Господин Гозес ми връчи титлата на почетен председател. Аз имах възможност да председателствам два пъти Екофин през 2001 година и сега през 2001 година се, виждах с, се видях с парламентите един или два пъти през 2010 година. Не мога да кажа колко пъти съм се срещал с парламентаристите, но за мен това е положителна еволюция. Well, thank you very much, and we talked a lot about full and half full glasses. Да, благодаря. Говорихме за полупълни, съвсем пълни чаши и така нататък. Просто да ви напомня, че пълните чаши ни чакат отвън. Надявам се да ви видя там след малко заедно. Благодаря.